Good morning. Добро утро. Добро утро, дами и господа, уважаеми колеги. Добре дошли на днешното заседание на Комисията по външни работи в този ранен час. Зная, че е необичайно, но ни предстои дълго гласуване. За това ни е необходимо повече време. Първа точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Имате ли някакви забележки? Не. Тогава дневния ред се счита за прият. Втора точка е – съобщение на председателя. Имам само едно, свързано с превода за днес. Поради... Имаме само пасивен словашки заради председателския съвет, което означава, че можете да говорите на словашки, но не да, да говорите, но не и да слушате на словашки. Имаме група посетители. Аз съм от Северна Германия, близо до Кукскавен. Приветствам с добре дошли една делегация от военноморското поделение номер 3. Всички те са участвали в мисии на Европейския съюз в Африканския рог. Okay. We then come to... Трета точка. Доклад за 2018 година на Комисията относно Босна и Херцеговина. Кристиан Преда е докладчик. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Радвам се, че ще можем да гласуваме тази сутрин по доклада на Комисията на външни работи. Бих искал да помоля в пленарна зала този доклад да не влиза в дневния ред. Преди парламентът в Босния приеме процедурните правила за действие на и ВСБ. Този инструмент вече е готов от 3 години. Считам, че е нормално да се отложи гласуването до момента, в който парламентът на Босна и Херцеговина погледнат сериозно на този въпрос, така че нека да не се гласува в пленарна зала този доклад преди Босна и Херцеговина да се е произнесла по него. Доколкото разбирам, ти не искаш да се гласува днес, така ли? Не, искам да гласуваме в комисията, но не в пленарна зала. Да не се изпраща доклада в пленарна зала преди да се приеме процедурния правилник от страна на Босненския парламент. Имате ли възражение? Не. Тогава нека да започнем с гласуването.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 Прекратете гласуването. Отхвърля се 22 гласа против, 19 за. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 64 в две части, с първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 74, моля гласувайте. Един глас още липсва. Приема се.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 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 19, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка? Не. Окончателно гласуване по доклада. Моля, гласувайте. Окончателно гласуване. Окончателно гласуване. 9 беше отхвърлено. This... Прекратете гласуването. Приема се 33 за, и 7 против, 2 въздържали се. Протокол към споразумение за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между европейските общности и техни държави членки от една страна и Киргизската република от друга страна, като се отчита присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз. Докладчик изненадващо е господин Преда. Искате ли да кажете нещо, господин Преда? Не. В такъв случай имаме само едно гласуване по този доклад електронно гласуване по проекто препоръката. Моля гласовите. Прекратете гласуването. Приема се 40 за, 1 против. Сега стигаме до резолюцията. Пета точка. Препоръка до съвета комисията е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 13 за против въздържали се, приема се. 75 за против въздържали се, отхвърля се. 74 за против въздържали се. Електронна проверка, изменение 7.4. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 14 за, против въздържали се, приема се 79 за, против въздържали се,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 Прекратете гласуването. Приема се 40 за 1 против, 2 въздържали се. Шеста точка. Насоки на ЕСА и мандат на специалния правителник на ЕСА за утвърждаване на свободата на вероисповеданието и убежденията извън ЕСА. Докладчик Анджей Джип. Колега, желаете ли да вземете думата? Той дори не е в залата, така че не може да вземе думата. Списъкът за гласуване е дълъг, нека да започнем. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Не. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, изменение 8.1 на Вержия. Моля, гласувайте. Двадесет на 21 отхвърля се. 82 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 82. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 Приема се с явно мнозинство. 7 за, против, въздържали се. Приема се. 104 за, против, въздържали се. Приема се. 70 отпада. Осно изменение 1 за, против, въздържали се. Приема се. 105 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 8 за, против, въздържали се. Приема се. 9 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 10 за, против въздържали се, приема се. 11 за, против въздържали се, приема се. 162 за, против въздържали се, отхвърля се. 163 за, против въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. 163-то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 164. Отхвърля се. Не. За първ път в историята, господин Шафхаузер, не. 160. Ми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 Прекратете гласуването. Отхваля се 40 глас и 43 против 1 за. 192 за против въздържали се. Електронна проверка 192. Прекратете гласуването. Приема се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се. Електронна проверка 210. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се. Приема се 19 за, против, въздържали се. Приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение, електронна проверка, моля гласувайте.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 Електронна проверка? Добре. Моля, гласувайте. Приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 27 на господин Кан за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 31 на Мишел за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 31, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се. Приема се. 41 за, против, въздържали се. Приема се. 42 за, против, въздържали се. Електронна проверка 42 на госпожа Вержия. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 43 за, против, въздържали се, отвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 електронна проверка, изменение 40 и 44. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 45 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 45. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Също се приема. Сега съображение. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три няма да се гласува. Четири за, против, за въздържали се, приема се. Пет за, против, въздържали се, отхвърля се. Не. Електронна проверка. Моля гласувайте. Изменение 5. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 6. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Също се отхвърля. 7 е оттеглено. 8 навижа за. Против. Въздържали се. От Електронна проверка, изменение 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 9. Господин Соли за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване по проекто резолюцията. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се 41 за, един против, двама въздържали се. И така стигаме до точка 7. Създаване на фонда обежище и миграция. Докладчик по този доклад е нашият заместник председател господин Вистенсен Андерс. Искаш ли да вземеш думата? Не? I'm supposed to inform colleagues. Трябва да осведомя колегите, че ако изменение 125-то бъде прието, 126-то отпада. So, we begin with the vote on this draft opinion. И така започваме гласуването по предостановището. Дълго ли е гласуването? Да. За становище? Okay. Amendment number 10. In favor. Against. Изменение 10. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. It's closed. Adopted. Приема се. 77 за, против, въздържали се. Голяма весел ще ни чака. Нека да направим проверка. Here, four colleagues are not on board. Четирима колеги не гласуват, но все пак го приехме. 78 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Close. гласуването. Отхвърля се. 79 на госпожа Вегашиян Янза. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 82. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 83 за, против, въздържали се. Нека да направим повеки и на изменение 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 84 за, против, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. И отхвърля се, извинете. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Чудесно. Така стигаме до изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 91. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 92 за, против, въздържали се. Приема се. Нека да направим проверка. Изменение 92 на Лопес. Моля, гласувайте.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 Изменени 96 електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 The vote is closed. гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 5 на, госп... на самият господин Вистенсен. За, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се. Приема се. Нека да направим проверка на изменение 114. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed has been adopted. Приема се. Hundred and fifteen. Hundred and fifteen in favour. Against abstentions adopted. 116 in favor, against abstention. 116 за, против въздържали се. Приема се 117 за, против въздържали се. Нека да направим повека на изменение 117. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването винаги са много близки резултатите, но се приема с един глас. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, Отвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отвърля се. 122 in favor. 122 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, Въздържали се. I don't have the right voting list. А, не разполагам с правилният списък за гласуване ли? Are we not voting on the Tajikistan report? No, no, no. А не гласуваме ли доклада за Таджикистан? the EPP voting list apparently is not очевидно има проблем с списъка за гласуване на НП колеги. така продължаваме с 124 на госпожа Муди. Така ли? За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 124. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. И тук стигаме до прословутото изменение 125 за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка на изменение 125. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се с голямо мнозинство. 126 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване изменение 126. Моля гласувайте. Мога ли пак да се върна към моят списък? Прекратете гласуването. Приема се. 127. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 127. Прекратете гласуването. Приема се. Къде ми отиде списъка за гласуване? Okay, I don't care. Добре, няма значение. беше се приема, 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка на изменение 129. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за. Искате проверка на 134? Добре. Прекратете гласуването. Отхвърля се до голямо мнозинство. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, на госпожа Муйти. За, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 137. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 138 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 139 за, против, въздържали се. Нека да направим повека на изменение 139. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 140 за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6, 7 и 8. Гласуваме ги блок за. Против. Въз въздържали се, отхвърля се. 144 до 149 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 145 до 151 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 143 до 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте.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 Нека да направим проверка на изменение 162. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 163 за, против, въздържали се. Приема се. 164 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 165 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка на изменение 165. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 166 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 167 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 на господин Вистесен за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. боже мили. 169 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Измен... Стигаме до съглашението от преамбюла. Мнение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 17 на госпожа Вержия. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 18. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 19 на господин Епитидеус за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против въздържали се, приема се. 26 за, против въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против въздържали се, приема се. 31 на Бержия за, против въздържали се,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 Прекратете гласуването. Госпожо Пост, за ли сте гласувате? Така такъв случай се приема. I spilt my coffee. It's nothing to do with the voting. um... Извинете, разля си кафето. Нищо общо няма с гласуването. Compromise 4. Compromise 4 in favor. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 39. The vote is closed. It's been clearly rejected. Отхвърля се голямо мнозинство. 40 на Епитидеус за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, нека да направим проверка на изменение 41. 41 на вършия. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 Накасталото за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. На изменение 47, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Госпожо Пост, как гласувате? Така такъв случай се приема.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 Нека да направим проверка на изменение 54. Моля гласувайте електронно. Мис Пост, you... Госпожо Пост, е, пак, ви, пак вашия глас е решаващ. Вие гласувате за, в такъв случай се приема. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялото проектостановище с внесените изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 24 гласа против, 19 гласа за. Мистер Брок. Господин Брок. Благодаря. Ако може обяснение на вод. Бих се радвал, ако бяхме провели по-интензивни консултации и бяхме постигнали повече компромиси, вместо така урболишки да гласуваме. Иначе нямам нищо против фонда, но против начина по който е, гласувахме и стигнахме до това гласуване днес. Благодаря председателя. Благодаря Елмар Брок за това обяснение на вота. Други колеги желаят ли да вземат е, отношение? Господин Епитидеус. Благодаря, господин председател. Ние гласувахме също този фонд защото не е възможно, не е допустимо страни и народи да страдат в рамките на Европейския съюз, както ние гърците страдаме. Ние всъщност същевременно предоставяме средства за незаконните мигранти. мигранти. Thank you, Mr. Благодаря, господин Епидидеос. Други има ли? Анелиц. Абсолютно отхвърлям последното, предходното изказване. Както каза колегата Барок, жалко, че не, не намерихме повече компромиси. Това е лош белег за нашата комисия и за нашия парламент, че стигнахме до тук да отхвърлям този доклад в комисията днес тук. Благодаря господин Равичус. Благодаря. Това е просто е, заявление на Алде. Ние гласувахме за този фонд. До загубихме. Всъщност е, не ни хареса начина по който беше изготвено това становище. Почти никакви консултации не се проведаха. НП, социалисти, демократи, ние и ГУЕ имахме съвместно становище по някои компромиси, но това не ни стигна. Ако становището беше прието, щяхме да поискаме да се заличи обяснителното, е, е, обяснителното заявление. Не го направихме, защото и затова загубихме гласуването. Този фонд е, беше нещо необходимо и жалко, че гласувахме по този начин. Доколкото разбирам, становището днес не се прие, т.е. ние като АФЕТ не можем да, няма да пратим това становище в Либе. Знаете графика за изменение в Либе. Ако въобще нещо може да се направи, ще стане в комисията Либе ако има нещо за спасяване. Тук, тук нещата приключиха. Няма гласуване. А кога е гласуването в Либе? Края за, а, е, крайния срок за изменение. Информирани сте за крайния срок. И така стигаме до последното гласуване за днес. Точка 8 създаване като част от е, фонда за управление на границите, създаване на инструмент за финансово подпомагане за управление на границите и виза. Докладчикът е Едвард Кукън. Да гласуваме направо, казва докладчика. Чудесно становище, казва председател. И така, стигаме до първото блоково гласуване от 64 до 116. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 44 за, против, въздържали се. Да проверим 44. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Госпожа Пост излезе напуснено, всъщност това не променя резултата. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим електронно. Гласувайте. 47. Край на гласуването. Приема се. 48 пада. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се. Да проверим 50. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отпада. 52 за, против, въздържали се. Да проверим 52. Край на гласуването приема се. 53. За, против,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 7-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се. Да проверим 80. Мисля, че либералите тук гласуват за. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се.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 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се. Отхвърля или приема? 95 да проверим. Не е ясно. Гласувайте.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 129 за, против, приема се. Да проверим 129. Трима не са гласували, значи отхвърля се. 130 за, против, въздържали се. Либералите не са гласували е, да гласуваме от сега електронно. 130. Край на гласуването. Отвърля се. 131 за, против, въздържали се. Да проверим 131. Край на гласуването. Отхвърля се очевидно.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 невероятен брой съображения. И изменение 5. За против въздържали се отхвърля се. 6. За против въздържали се приема се. 7. За против въздържали се. Да проверим 7. Гласувайте. Фито. 7. Край на гласуването. Очевидно пада.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 39 на госпожа Вержа. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Още две гласувания имаме, господин Преда. Значи, поздравям госпожа Фержа. 113 изменения е внесла. Наистина голямо посъжение за нашата комисия. Винаги е удоволствие да получа поздравления от вас, господин Преда. И въобще поздравление. Да, ново изковано приятелство. А е, по 43 не сме гласували. Още едно. Гла... Значи остана само 4 за фунзулика. За, против, възражали се. Приема се. И сега електронно гласуване под е, така допълненото и поправено становище, проекто становище. Моля, гласувайте. And... Прекратете гласуването. Приема се с 32 срещу 4. Благодаря ви, колеги, за участието в гласуването. С 15 минути повече <clears throat> продължи гласуването. Сега ще предам председателство на колегата. След 3 минути продължаваме заседанието. Good morning again from my side. Добро утро и от мен. Не за пръв път председателствувам тази комисия, но ми се струва, че е за пръв път, тъй като много отдавна беше последния път. Да, господин Беда, ще трябва да ме изтърпите в следващия час и нещо. Продължаваме с доклад за сключване на е, споразумение за партньорство и е, сътрудничество с Туркменистан. Ще помоля госпожа Манеско да представи доклада си. Добре, благодаря господин председател. Е, приветствам съобщението на госпожа Могерини, че Европейския съюз ще от, изпрати делегация в, е, открие делегация в, в Тюркменистан. В крайна сметка е, постигнахме успех и молбата на Европейския парламент получи положителен отговор и трябва, както казах, намерението на Европейския съюз е да се ангажира напълно с Туркменистан в области от стратегически интерес, като сигурност, права на човека, за върховенство на закона и изменение на климата. Ще започнем секторен диалог и сътрудничество с Тюркменистан. Колкото до текста, е, според тази резолюция, процедурата ще даде възможност да дадем е, мнението си по е, тези споразумения и преди да се получи тяхто съгласие, да включим няколко елемента. Краткосрочни, съвсем видими показатели, дългосрочни такива, като човек, човек на, човешки права и свободи и съответните механизми за мониторинг, които предлага госпожа Могарини. Надявам се да намерим общ така език с всички политически е, групи е, по отношение на кратко и дългосрочните условия на сътрудничество с Тюркменистан ние ще можем периодически да проверяваме и да оценяваме напредъка и изпълнението на критериите и е, да решим дали да стартираме отново процедурата на съгласие. Аз приканвам, така ще поканя докладчите в сянка да предадат своите предложения за изменения. Сигурна съм, че ще имаме добро сътрудничество и накрая ще има един добър текст. Крайният срок е 11 декември, 11 часа за внасяне на е, изменения. Благодаря, госпожо Манеско. Да припомня, че ужасно е, сме назад с графика поради продължилото се повече гласуване, така че по този въпрос трябва да свършим до този и другия доклад, да приключим е, до 10.15, е, за да се проведе съвместно заседание с 9. Споменахте вече краткия срок. господин Али иска думата не повече от две минути. Като аз съм докладчик Сянка от Алде. Ами, госпожа Манеско, скъпи колеги, поздравявам докладчика за представения междинен доклад. Той балансирано представа отношенията между Европейския съюз и Туркменистан, както и последното развитие на събитието ние е, одобряваме подхода на доклада, залагането на краткосрочни е, критерии за измерване на устойчивия напредък на правителството, както и дългосрочни такива. Можем да добавим няколко обяснения по няколко въпроса. Първо, относно правата на човека, положителни стъпки са взети, като приемане на е, цялостен национален план за действие по правата на човека през 16-та година и номиниране на първи омбусман – според разпоредбите на преразгледаната на ревизираната конституция. Също времено съществуват огромни дупки в законодателната рамка на Тюркменистан и ефективното прилагане на законодателството. Второ, демокрацията. Важно е да има равно разделение между законодателната, изпълнителната и съдебната власт включително консултации с международни експерти по спазване на Конституцията на Туркменистан и нейните демократични принципи. Освен това, трябва да добавим колко важно е да се спазват принципите на плуралистичната демокрация. Трето, въпросът за липсата на прозрачност остава проблем това в Афганистан. Би трябвало да не подценяваме значението да е, има повече откритост, отворност към международни проверки, международни наблюдатели положително развитие, като посещението ни, посещението през 17-та на делегация на чужди дипломати и готовността на Туркменистан да така подпомогне и да създаде благоприятни условия за такива срещи е нещо положително. Туркменистан работи за насърчаване е, развитие на националната стабилност. Е, е, връзките ни с Туркменистан са важни за регионалната стабилност, там и борбата срещу тероризма и организираната престъпност. на Документа за превентивна политика, подписан на шкабат е важен в това отношение. И накрая Европейския съюз трябва да бъде да информиран, трябва да информира за спазване на споразумението за партньорство и сътрудничество. Сега ще дам думата на господин Борис Ярович, който е ръководител на, централ, на отдела за Централна Азия в външната служба на Европейския съюз. Ние приветстваме, разбира се, този доклад. Върховният представител Могерини обяви, че ще бъде открита делегация на Европейския съюз през следващата година. Това ще ни позволи по-отблизо да следим развитието в областта на правата на човека в страната и да имаме по-пряк диалог с правителството. Освен това да наблюдаваме изпълнението на различните споразумения, които имаме с Тюркменистан. Трябва да бъдем реалисти. Не могат да се очакват промени за една нощ. Това е дългосрочен процес. Видяхме това с Узбекистан, но е важно да създадем добра основа за отношенията, за да подпомагаме реформите тогава, когато започне пълното им прилагане. Отново искам да подчертая, че приветстваме ролята на Туркменистан в регионалното сътрудничество. Преди 10 дни имаше среща на министерско равнище. Туркменистан участва в нея и видяхме, че Туркменистан може да играе роля, например, при управлението на водните ресурси в региона. Ние приветстваме доклада но все пак трябва да сме реалисти относно това какво може да се постигне в краткосрочен план от страна на Тюркменистан. Аз също искам да ви напомня, че втория обмен на мнение ще бъде на 21 януари, гласуването в АФЕТ ще бъде на 4 февруари, а в пленарна зала ще се гласува на първата пленарна сесия през март 2019 година. Сега стигаме до следващата точка – състояние на политическите отношения между Европейския съюз и Русия. Ще обсъдим проекто доклада, изготвен от госпожа Калнете. Както знаете, отношенията с Русия напоследък са трудни в връзка с войната в източна Украина, окупирането на Кримския полуостров, полуостров Крим и относно споровете по изпълнението на споразумението от Минска. Имаше също ескалация напоследък на положението в Азовско море, което доведе до инциденти. Ние силно ги заклеймихме. Ние се надяваме Русия да прави добра воля и да възстанови свободното корабоплаване през Керченския проток. Госпожа Кълнети има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, близо 4 години изминаха след приемането на доклада на Ландберт за отношенията е с Русия. Искам да подчертая с тъга, че сега това състояние на отношенията е по-сложно, отколкото преди. В 2015 година тогава отбелязахме, че Русия участваше а, деструктивно в Сирия, подкрепайки режима на Садат. Освен това, проведе множество военни учения, наруши споразумения за контрол върху въоръженията. Напоследък а, а, това се отбелязва във връзка с договора за неразпространение на ядното оръжие. Освен това имаше убийства на европейска земя с използването на химически оръжия от страна на специалните служби на Русия. също имаше сплашвания на опозиционни лидери и също изпращането им в затвори. Има нова интеграция, е, извинете, има нови нападения срещу Украина в Азовско море. В моя проекто доклад аз призовавам за няколко неща. Да се сложи край на споразумението между Европейския съюз и Русия за сътрудничество. Той е без друго е устаряло трябва да сме готови да въведем нови санкции, включително срещу конкретни личности и целеви санкции. Също замразяване на активи на лица, които <clears throat> са нарушавали правата на човека. Освен това да се спрат проекти, които не отговарят на стратегията в областта на енергетиката на Съюза. Трябва да се сложи край също от страна на държавите членки на програмите за така наречените златни визи. Вярвам, че пете принципи на отношенията ни с Русия, които бяха одобрени от съвета по външни отношения през март 2016 година, трябва да продължат да се прилагат. Един от тези принципи е селективен ангажимент, който да продължи за преодоляване на такива глобални предизвикателства, като климатични изменения, неразпространение на оръжията, борба срещу тероризма. Вярвам, че е особено важно да намерим начини да се деескалира напрежението и да се набележат мерки, за да не се допуснат погрешни преценки или недоразумения. Насърчаваме консултации с Русия за предотвратяване на конфликти на военни и на цивилни въздухоплавателни съдове. Също да се наблюдава близо положението в Донбас и в Азовско море. Ние не искаме тези инциденти да доведат до военни конфликти. Не става дума за създаване на отношение на сътрудничество в момента, защото в момента няма поле за важни инициативи в тази сфера. Това обаче не означава, че трябва да се отеглим цяло трябва да подкрепяме от страна на ЕСА контакти между обикновените хора, да продължим да подкрепяме активистите в областта на правата на човека, независимите медии, разследващите журналисти. Вярвам, че трябва да се дадем сметка за трудните реалности. Европейският съюз сега се бори между два вида ценности трябва да се съобразяваме с това и да действаме по подобаващ начин. Очаквам да имаме плодотворна дискусия, очаквам конструктивен принос към доклада. Крайният срок за изменения е 10 януари, 11 часа. И в заключение бих искала да подчертая, че аз рядко се изказвам в тази комисия и считам, че по такава важна тема мога да използвам изцяло времето си за да представя моята гледна точка. Благодаря господин, госпожа Канете. Аз ще се изкажа от името на Якон Сари, който се извинява, че не може да е тук днес. Но днес един на независимостта на Финландия честват 101 годишнина. Така че той отсъства днес. И така от името на госпожа Якон Сари благодаря за работата на докладчика. Действително липсва доверие и от двете страни. Статусквото е, създава предизвикателства. Жалко е, че споразумението от Минск не се прилага и че ситуацията не се е подобрила. Ясно е, че отношенията ни с Русия трябва да се основават на зачитането на международното право. При тази сложна ситуация е разумно да запазим положителните елементи за конструктивно сътрудничество между Русия и Русия, например, в партньорството в северното измерение, трансграничното сътрудничество в Арктика и Баренцево море, също и по ядреното споразумение с Иран. Съгласна съм с докладчика, че трябва да се намерят начини да се деескалира сегашното напрежение. Считам, че консултациите с парламентарните ни колеги от Русия са важни. Затова е важно и двете страни да примахнат пречките, за да може делегацията за отношения между двата парламента да започнат отново да провеждат заседания. Трябва да има селективен ангажимент също по глобални предизвикателства от общ интерес, например цифровизацията, в частност, когато става дума за изкуствен интелект и роботика. И на последно място искам да кажа, че един от решените проблеми мога да прибавя още две неща. Подкрепата на Русия за крайната десница в Европа и дезинформационните кампании, които води. Тези дейности трябва да бъдат прекратени. Опитите да се подвежда обществеността чрез фалшиви новини е неприемливо. За съжаление, това се наблюдава и в собствените ни държави, например в Унгария. Това беше доклада на Лиза Яконсари в качеството и на докладчик в сянка. Следващият е, оратор е господин Преда. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя най-напред е, докладчика, колегата Сандра, за отличната й работа по този проект от доклад, е, който резюмира много добре настоящите отношения между Европейския съюз и Русия. Ние всички добре знаем, че сътрудничеството с тази страна не е лесно. Много трудно е да наречем Путин партньор. Има сериозни обезпокояващи действия, които наблюдаваме през последните години. На Г-20 в Аржентина той продължава войната в източна Украина докато останат там. Мисля, че всичко това показва, че Русия иска да продължи да следва едностранен подход в нарушение на международното право и а, като не се съобразява с мнението на международната общност. Въпреки всичко това, въпреки а, несъгласието ни с Путин, Европейския съюз продължава сътрудничеството си. Диалогът е, е част от нашите ценности. Тези ценности, които не се възприемат от Русия. Трябва да се намери нов формат за сътрудничество е, с русия особено в някои области където имаме още интерес, като се обърне внимание на селективно сътрудничеството, енергийна сигурност, борба срещу тероризма и организираната престъпност и други. Не бива да забравяме, че Русия не е само Путин. Става дума и за обикновените хора. Аз вярвам, че е наш дълг да запазим отворени каналите за комуникация с гражданското общество в Русия, за да им помогнем в изграждането на демокрацията и отстояването на правата на човека. Контактите между обикновените хора са нещо много важно, трябва да ги насърчим. Трябва да продължим също да подпомагаме гражданското общество, независимите медии, правозащитниците в Русия. Приключвам, приключвам. Също да отбележим и Центъра по правата на, човека Мемориал. Освен това, трябва да държим сметка и за нашите близки съседи от Грузия, Молдова и други. Господин Астревичус има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, аз също искам да поздравя Сандра Кълнете за проекто доклада, който представи днес пред нашата комисия. Това е много важна стъпка и много съдържателен. Има послания. В края на сегашния си мандат е, Нашият парламент ще приеме важен доклад, е, като представи политическата картина на отношенията ни с Русия. Колеги, трябва да признаем, че отношенията Европейския съюз-Русия е, са доста влушени, като започнем от е, стратегическото партньорство, което може би беше твърде амбициозно за своето време, не беше критично оценено и на него се гледа нещо като на пожелателно мислене, отколкото реално състояние на нещата. Става точно обратното. Има действия от страна на Русия, които са против това, което предлага Европейския съюз в рамките на отворен, открит диалог и опитите, които и опитите да <clears throat> постигнем напредък в някои области в международните отношения. Освен това, трябва да подчертаем, че има дейности за дезинформация. Това е напълно неприемливо. Това, което виждаме в медиите, в социалните платформи, това е открита война срещу европейските ценности, срещу обективната информация – и ние не просто трябва да следваме, а трябва да бъдем винаги стъпка напред. Колеги, бих искал да призова в доклада да се подчертае нещо важно. Общата ни позиция за така наречения акт Магнитски за Европа. Акт, който би бил добър инструмент, за да се санкционират деспотите и нарушителите на правата на човека в световен план. Външните министри на Европейския съюз ще обсъдят предложението на Холандия, проистичаш от този акт. И аз призовавам министрите да не променят заглавието, да остане думата Магницки, защото тя има особено значение. Това е човек, който беше убит тъй като се бореше срещу корупцията, бореше се срещу един силно корумпиран режим в Русия. Председателят се опитва да прикърни оратората. Онези държави, които вече са приели такъв акт, Обединеното кралство, Естония, Латвия и Литва, трябва да са добър пример, който да следва Европейския съюз, който да приеме такъв акт магнитски. Благодаря ви, господин Астровичус. С това приключихме разглеждането на отношенията Европейска съюз Русия. Искам да припомня, че крайният срок за внасяне на изменения е 10 януари 2011 година в до 11 часа. Следващата точка, дами и господа, е освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година на Европейската служба за външна дейност. Веднага давам думата на госпожа Муди. Благодаря, господин председател. Говоря от името на Нина Гил, която, за съжаление, не може да присъства днес. Това е становище на АФЕД за освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета за 2017 за СВД. Нина поставя пет въпроса. Първо, тя подчертава важността на публичната дипломация във външните отношения на Съюза, призовава на СВД да продължи да модернизира и да инвестира в стратегически комуникации. На второ място, Нина подчертава нуждата да се продължи рационализирането и доброто финансово управление на мисиите за наблюдение на избори на Съюза. Затова призовава СВД и комисията да помислят как да се подобрят компетенциите, които са доста ограничени за доставчиците на услуги. Освен това, иска СВД да използва експертната помощ на лицата, които работят на места в делегациите на Европейския съюз. На четвърто място подчертава, че са необходими повече усилия, за да се справим с дисбалансите по отношение на пола и представителството на жените и мъжете равноправно, особено на ниво средно управленско ниво. Тя отбелязва, че в края на годината грешките са по-високи през ноември-декември и обръща внимание на този въпрос. В становището си за Европейската комисия и изпълнителните агенции тя подчертава, че е необходимо да има добра извадка, за да се направи пълна оценка на перото Глобална Европа призовава комисията бързо да приложи препоръките в това отношение. Освен това, подчертава, че е необходимо да има добро управление на финансирането на мисии за наблюдение на изборите, които изпраща Европейския съюз. На четвърто място подчертава, че има липса на видимост на средствата, които се изразходват от Европейския съюз по проекти. Иска да се обърне внимание на взаимната допълняемост от различните инструменти. И на последно място тя подчертава, че не се използват условия а, за подкрепа на реформите в Турция, да се пренасочат средства към гражданското общество, да се изп в по-пряко управление. Също иска да се подобри финансирането чрез парични средства на проекти по линия на механизма за беженците в Турция. Крайния срок за внасяне на изменения е определен на 11 декември до 11 часа. Благодаря, госпожо Муди от ЕНП, Кристиан Преда. Но искам отново да напомня, че имаме много малко време. Благодаря, господин председател. Но това не е по моя вина, че нямаме време. Аз бих искал да говоря и по двата доклада за освобождаване от отговорност за СВД. Първо, бих искал да кажа, както представи върховният представител в комисията КОНТ, има ограничени финансови ресурси, трябва да се подобри тяхното изразходване. За това трябва да се изпълнят и препоръките от Сметната палата да се подобри функционирането на системата за контрол върху средствата. В много отношения доклада на Сметната палата е положителен, няма съществени грешки. Важно е да има стратегически комуника... стратегическа комуникация. Това е нещо изключително важно. Трябва да създадат и нужните възможности за това. И също да, искам да отбърне, че е важно да се противодейства на фалшивите новини във връзка с Молдавия. Трябва да се отчита местното, местния контекст. Трябва да се инвестира в ефикасна публична дипломация. Също в връзка с инструмента за съседство, сътрудничество и развитие и ПАТРЕ може да се обмислят всички тези въпроси. Що се отнася до освобождаването на отговорност на Европейската комисия? Доклада на Сметната палата е по-скоро положителен, изисква да се приложат съдържащите се в доклада препоръки също представителността на извадките по глобална Европа изискват повече анализ, за да видим дали се използват ефикасно средствата. Относно ИПА, използването на средствата е в центъра на вниманието ни. Това е подчертано и в доклада на Сметната палата. Трябва да се подобри административния капацитет на бенефициентите, на държавите бенефициенти. Трябва да има измерими показатели, за да се направи тази оценка. Също е важно да има политическа воля от страна на кандидатките и потенциалните кандидатки за членство. Относно бюджетната подкрепа, комисията трябва да бъде много по-строга, да отчита също кога са на лице подходящи условия за отпускане на средства. Също подобряване на финансирането на мисиите за наблюдение на изборите. Аз имам личен опит в това отношение. Мисля, че СВД и Европейската комисия трябва заедно да помислят какво може да се подобри. Има и други аспекти, свързани с механизма за беженците в Турция, също за Нигер и за Мали. Също се споменава и приноса на сметната палата по всичко това. Сега господин Вистисен има думата. Ще се обичам да бъда съвсем лаконичен. Бих искал да благодаря на докладчика. Ще се опитаме да работим заедно с нея. Ще внесем изменения по такива въпроси. Първо по относно мисиите за наблюдение на изборите на Европейския Европейският съюз, смятаме, че трябва да са по-добре организирани. На второ място смятаме, че държавите членки продължават да играят водеща роля при водната на външната политика на Европейския съюз. И на трето място смятаме, че отварянето на работните групи би, т.е. Да, да се занимаваме с равенството на половете в рамките на делегациите не е най-добрата идея в случая, защото трябва да обърнем внимание на други аспекти, като например географското равенство в рамките на делегациите. Ще внесем изменения също така и относно механизма за подкрепа на бежанците в Турция. Благодаря ви, господин Вистесен. Бих искал също така да ви припомня, че крайният срок за внасяне на измененията е на 11 декември във на обяд. Съвсем накратко по този въпрос. Искам да обърна вниманието ви към един аспект. Имаше критична бележка от Нина Гил по отношение на наблюдателите на избори. Ставаше дума за разумно финансово управление и така нататък. Мисля, че в това отношение можем да поддържаме, да подкрепим съществуващата практика. Е, доста е, е, така една от добрите и страни е положителните и качества е бързината, с която се осъществява процедурата правото, е, е, е, това за, за мнозина струва много, но аз, например, бях в Пакистан. Налагаше се да се наемат превозни средства. Това съответно води до допълнителни разходи. Но наблюдението на избори и развитие на демокрацията има своята цена. И сега не трябва да поради финансови съображения да водим, да, да така налагаме изменения. Е, така че мисля, че в този случай не трябва да се престараваме. С това приключва дискусията по служебната отговорност на общия бюджет на Европейския съюз. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Има на първо разглеждане на доклада за изграждане на капацитет на Европейския съюз за предотвратяване на конфликти и посредничество. Докладчик е Сорая Пост, но бих искал също така да припомня на всички ви, че ще обсъдим допълнително темата, когато спораме с малко повече време. Не разполагаме с цялото ни нужно време, така че Сорая, моля също така да бъдеш съвсем лаконична. Thank you, Mr. Chair. That's not an... Благодаря, господин председател, но трябва да ви кажа, че ми давате доста тежка задача, но ще се опитам да отговоря на молбата ви. Първо, за мен удоволствие да ви представя проекто докладът за изграждането на капацитета на Европейския съюз за предотвратяване на конфликти и посредничество. Преди настоящият световен контекст, очевидно е, че предотвратяването на конфликти и посредничеството са от съществено значение за Европейския съюз. Предотвратяването на конфликти е част от причината за съществуването на Европейския съюз. Европейския съюз беше създаден като механизъм за предотвратяване на конфликтите между държавите си членки и този гледна точка Европейския съюз е един мирен проект. Затова е толкова важно Европейския съюз да засили своите капацитети в това отношение, т.е. предотвратяването на конфликти и посредничество. Докладът се съсредоточава върху начинът, по който държавите членки могат да имат по-последователна и по-силна на, на координация в, в това отношение. При изготвянето на доклада се убедих, че всички заинтересовани, засегнати страни искат да има по-добро сътрудничество за постигане на конкретни резултати. Също така много важен при изготвянето на доклада ни е участието на жените в а, програмата за мир. По този начин най-лесно може да се а, стигне до демократично взимане на решение, т.е. да се премине от а, неравенство между половете до истинска демокрация и мир. Европейския съюз държи на тази програма и в доклада се припомня ангажиментът поред поето държава от Европейския съюз. Европейския си играе ключова роля в днешния свят като, като един от основните организации и донор на помощ за развитие. Трябва също така си дадем сметка, че тази наша роля носи и огромна отговорност за насърчаване на мига и несправедливото развитие за всички хора по света. Трябва да се възползваме от инструментите за фин... финансово финансовите инструменти за външна ни политика в по-добра степен, тъй като те са ключово значение за усилите ни за подвратяване на конфликти трябва да засилим ангажиментите, които сме поели и държа да отбележа с радост, че същото това заяви и върховния представител с външна политика на няколко пъти. Също така, Европейския парламент играе все по-важна роля чрез парламентарната дипломация и трябва да надградим над постигнатото до момента всички усилия за предотвратяване на конфликтите е много важно да се съсредоточим върху жените, тъй като жените са най-тежко засегнатите жертви на конфликтите и също така са и участниците, които в обществото, които са в най-голяма степен изключени от усилията за предотвратяване на конфликтите. Това е нелогично и пряко подронва успеха на усилията, които са положени. Така че настоявам аспектът за равенството между половете и участието на жените да се взима предвид на всеки етап на изграждането на усилията за подвратяване на конфликтите. Европейски също така трябва да си постави ясни дългосрочни приоритети и да засили цялостната си структура за усилия за подвратяване на конфликти. Трябва да вземем конкретни степки в правилната посока и за това ще ви предложа следните препоръки. На първо място трябва да създадем Конститутивен съвет на високо равнище за посредничество. Чрез него ще се засили сътрудничеството и координацията между всички институции институции, като към това се добавя и мандат за взимане предвид на мястото на половете, като по този начин Европейския съюз ще играе по-активна роля при ранното предупреждаване за опасност от конфликти. Също така настоявам създаване на специфичен, специален пратеник на Европейския съюз за мира. Трябва да покажем колко важен е за нас насърчаването на мира. Работната чрез създаването на работна група, например, но и чрез други механизми. Освен това, насърчавам за създаване на работна група на съвета за предотвратяване на конфликтите и посредничество. Европейска служба за външна дейност трябва допълнително да доразработи своите служби и инструменти за предотвратяване на конфликти, както и възможностите си да работи по всички въпроси, свързани с мястото на жените в предотвратяването на конфликти. В това отношение имаме нужда и от систематично събиране и разпространяване на познания. Познанията за предотвратяване на конфликти и посредничество трябва да се обменят между различните институции. Имаме също така от анализ, нужда от анализ за ролята на жените и работата между половете на всеки етап. Европейски съюз трябва да гарантира, че не задълбочаваме конфликтите поради липса на ясни перспективи или на добър анализ и трябва да сме наясно, че се осъществява нужда превентивна работа за, за, за засилване мястото на жените. Важно също така да се опитаме да преодолеем първопричините за избухването на конфликти и за целта трябва да се стремим и за постигането на целите устойчиво развитие, като, например, правата на жените, върховенството на закона, за реформите на съдебната система, като във всеки етап трябва да се е, включи и гражданското общество. Всичко това са много важни аспекти в е, работата с предотвратяване на конфликти и призоваваме Европейската комисия във всяка своя дейност да взима предвид мястото на жените. Европейският съюз много държи на разработването на цялостни е, отговори на конфликтите, в частност е, предотвратяване на конфликти и посредничество в съседните страни. Опитът ни показва, че посредничеството може да доведе до добри резултати дори в най-сложните ситуации. No, one, minute, one minute. Yeah? For the European Parliament, it is important. За Европейския парламент е важно да надгради на добрите постижения в областта на посредничеството и диалога. Също така се нуждаем от по-добра структура, за по-добра координация с активистите и в това отношение ние предлагам да има заместник председател, който отговаря за координацията на посредничеството и също така за улесняване на всички дейности, свързани с диалога. И не на последно място, убедена съм, че Европейския съюз трябва да отдели нужните средства. Имаме нужда от бюджет, който да дава възможност политическите ни амбиции да се превърнат в действителност. Имаме нужда от бюджет за равенството на половете, нужен, заделяне на нужните средства, включително и за нужните човешки ресурси. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение заседанието да с докладчите в Сянка. Преда Preda Господин Преда, обещахте да, да сте съвсем, съвсем кратък. Да, както винаги, Господин председател, ще представя позицията на колегата Данжан, който, за съжаление, не може да присъства. Целта на доклада е да се предложат препоръки за засилване на капацитета на Европейския съюз. Целта е заслужава похвала. Целта е да се засили дейността на предотвратяване на конфликти по на Европейския съюз, които, е важни, които са важни аспекти по отношение на външната дейност на Европейския съюз. Но казвам, доклад, докладчик, оставам доста скептично настроена към добавената стойност на този доклад. Въобще не съм, смисъл, не съм неясно дали, не съм сигурна дали имаме нужда от подобни доклади. А освен това, самият доклад е много пристрастен. Той заема позиция само основаваща се на пола и смята, че само чрез при, повече способно участие на жените Европейския съюз може да отговори на всички конфликти, което е прекалено ам, опростена визия за нещата, така че ще внеса изменения с цел по-добро балансиране на доклада. Благодаря ви, господин Преда. Сега думата има господин Кукан за една минута. Благодаря ви, господин председател. Участвал съм в, посред... в акции на посредничество, така че трябваше нещо да кажа. Съжалявам, че пропуснах изложението на госпожа Пост, но в рамките на една минута държа само да подчертая, че е чудесно, че днес обсъждаме темата. Много е важно също така да подготвим доклада по тази тема. Опитът ни показва, че при разрешаването на конфликти, като конфликт в съседните ни страни и те от Западните Балкани, например, има нужда, имаме нужда от по-засилено политическо участие, включително и чрез усилия за подплатяване на конфликта и посредничество. Важно е тази област да стане по-важна от политическа гледна точка за нас. Важно е също така Европейския съюз да разполага с нужния капацитет за прилагане на превентивни действия в това отношение. Ще внеса изменения в тази насока, както и изменения за диалога Жан Моне, който използвам с огромен успех в Македония. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Кукан. Благодаря на всички ви за приноса, госпожо Пост. Искате ли да отговорите ли, но само за 30 секунди? No, I have no further reaction. Не, нямам какво да кажа. Повече Надявам се да приключим работа по доклада. Обедена съм, че ще свършим чудесна работа заедно. Благодаря ви. Искала да ви припомня също така, че Крайни срок внася изменения на 10 януари. А сега стигаме до следващата точка от дневния ред и бих искала да приветствам добре дошъл Линда Макеван. Добре дошла на съвместното заседание на комисията АФЕТ и 9, посветен на създаването инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество досието беше предоставено на ветени комисии в а, рамките на процедурата за съвместно из, изготвяне на доклади, което значи, че, че разглеждането на доклада и измененията му ще се осъществят на съвместни съдания на ветени комисии. Знаете, че докладът е много важен, защото знаете, че а, ще разпоредим как ще се разходят близо 90 милиарда евро, които са заделени доклад от над 200 страници, който ще е основа на днешната ни дискусия. Тъй като спорим с много ограничено време с този дебат, без повече забавяне давам думата на докладчик на, извинете, на председателя на комисията по развитие Линда Макер на думи. Благодаря ви. Само